Добър ден, колеги. Съжалявам, че започнахме малко по-късно. Трябва да свършим в 4.30 днес. Много интересни теми ни предстоят. Добре дошла на Луис Арбър, специален представител на ОНЕ, генералния секретар за международна миграция. Вчера сте чули най-вероятно чудесната и реч на конференцията по миграция. Госпожа Арбър ще представи какво се случва по отношение на глобалния пакт за редовната миграция. Тук са също представители на СВД, госпожа Кнутсен, добре дошла. В комисията бяхте наскоро и представител на Международната организация по миграция, господин Амбрози. И те ще участват. Генералната асамблея на ОНЕ проведе среща на върха в Нью Йорк на 19 септември 2016 година. Част нашите колеги присъстваха. Говорих се за придвижване на мигранти е, като големи маси хора трябва да има международен отговор и за това а, бе подписана Нью-Йоркската декларация. Европейския парламент бе представен с адхок делегация от Трима, госпожа Викстрион, Роза Мария Графин Вон Тунден Хохенштайн и госпожа Ели Шлайн. Много повече неща мога да кажа, разбира се, за компакта, за пакта, извинете, е добре да дам думата обаче на колегата Арбър, тъй като изслушахме голямата част от колегите, така че без а, повече без по-голямо забавене давам думата на госпожа Арбър, който е представител на ОНЕ. Добре дошла в нашата комисия. Заповядайте. Много ви благодаря. За мен е чест да участвам в тази дискусия за процеса за развитие на глобалния пакт за миграция. Благодаря на Европейския парламент и на комисията Либе за поканата и също така бих искала да благодаря на всички участници в този панел за това, че са тук. Надявам се да имаме една открита и плодотворна дискусия. Миграцията е историята на човечеството още от зараждането му. Това е историята на някой от нас в тази зала днес. Това е историята на много други мъже, жени и деца, които са търсили нови хоризонти, безопасност и достоинство в чужбина. Този опит е, е познат и на много европейци. Е, би било обаче прекалено преднамерено от моя страна да говоря за вашата история, готова съм обаче да участвам в конструктивен диалог. Трябва да кажа обаче, че има големи предизвикателства за държави и за общности по цял свят. Непредвидимото движение на хора около целия, по целия свят, включително Централна Америка, Юго-Источна Азия, Африка и около границите на Европа, породи големи безпокойства все по-ясно става, че липсата на принципно и е, колаборативно управление на миграцията на глобално, оригинално, национално нива е в крайна сметка причината за настоящата ситуация. Пред какво сме изправени? Е, не миграционна криза, а криза в управлението на миграцията. Това е също така една криза на солидарността. Поради тази причина ръководителите е, държавните и правителствени ръководители се събраха през септември миналата година на Общо събрание на ОНЕ, за да обсъдят как международната общност може да отговори най-добре на това глобално явление на придвижване на големи маси хора, бежанци и мигранти. В Нью-Йоркската декларация за бежанците и мигрантите се признава, че по-доброто световно сътрудничество и управлението на миграцията са задължителни още утре. Това е историческа проява на политическа решимост, за да се сподели отговорност, за да имаме една миграция, която е безопасна, върви по един поетапен ред и е редовна, за да има един човешки подход, като всичко почива върху доказателства, а не пред, предварително сформирани становища. Декларацията от Нью Йорк стартира един междуправителствен процес, който в момента се развива и който ще приключи в края на 2018 година с приемането на глобалния пакт за безопасна, поетапна и редовна миграция. Сред многото дейности, които са на регионално ниво, ще има процес на между правителства, между държавни консултации с заинтересовани страни, като гражданското общество, бизнес сектора, представители на синдикатите и така нататък. Нека кажа няколко общи думи за консултациите, така както те изглеждат днес. Ще се съсредоточа върху човешките права на всички мигранти, борбата с ксенофобията, решаването на причините на миграцията и въпроса свързан с международното сътрудничество и управлението на миграцията. Започвам с човешките права на всички мигранти. Международната правна рамка вече залага основата, върху която един глобален пакт на, за безопасна поетапна и редовна миграция трябва да бъде изграден. Държавите членки потвърдиха в Нью-Йоркската декларация, че всички мигранти, независимо от това какъв е статута им на мигранти, имат права. Независимо, че вече има международно и регионално право, и независимо от това, че постоянно се заявява воля за решаване на проблемите на миграцията, като се постави човека в центъра, трябва да кажем, че на практика нещата не изглеждат така, особено, що се отнася до защитата правата на човека. Виждаме това, що се отнася до достъпа до здравоопазване, жилищно настаняване, образование и правосъдие за мигрантите. Нередовната миграция засилва уязвимостта на мигрантите многократно. Те са изложени на дискриминация, маргинализация и злоупотреба много повече от други. Мнозина работят в неформални сектори на економиката, често в условия на експлоатация. Те като се страхуват, че ще бъдат задържани или депортирани, те е, се страхуват да докладват за престъпления или правонарушения – залагането на така наречените стени между принудителната иммиграция и публичните услуги е един ефикасен начин да се улесни достъпа до основни права, включително правосъдие, здравеопазване и образование. Това обаче не е политика на повечето правителства. Понякога на местно ниво, така наречените градове обежища. Някои мигранти е, са отвъд е, нормалния режим на правна защита, но много от тях са изправени пред а, такава уязвимост и може би наистина имат нужда от същия вид защита правата на човека, като другите. Те не са просто така наречените економически мигранти. Това упростенческо название по никакъв начин не включва сложността от причини, които карат хората да се местят, нито пък може да даде защита на същите. Това е, важно, това е вярно най-вече за жени и е, момичета в риск, непридружени деца, възрастни хора и хора с увреждания. И политиката си на практика трябва да защитаваме да уважаваме и да изпълняваме човешките права на всички мигранти, независимо от техния статут. Нека да се върна към борбата с ксенофобията и погрешното разбиране. Независимо от това, че по този въпрос тече един дискурс, който бих нарекла токсичен, миграцията сама по себе си а, не трябва да се разглежда като проблем, който трябва да бъде решен. Миграцията овластява много хора. Тя също е голям принос към решаване на много от предизвикателствата, като например измененията на климата, устойчивото развитие, демографската криза, застаряването. Миграцията е една проактивна адаптационна стратегия. Това е една борба срещу бедността, един принос към приобщаващия растеж и устойчивото развитие, един способ за овластяване и равенство между половете. Много е важно да поставим под въпрос митове и недоразбирани, свързани с мигранти и миграция, посредством факти и доказателства, тъй като последните рисуват много по-добра картина на миграцията, отколкото е описана ежедневно в медиите. Засилените е, възможности за събиране и споделяне на данните са само част от уравнението. Те трябва да бъдат съчетани с едно желание да се признаят легитимните безпокойства, които стоят зад някои от негативните реакции на миграциите. В контекста на економическа криза или просто някакъв економически временен срив, висока безработица и други, отговорът не може да бъде опростенчески. Ако не отговорим на тези безпокойства като нелегитимни, диалогът ни ще разделя хората и няма да доведе до никакви резултати. няма да увеличи публичната подкрепа за политиките, а напротив ще е, настоява за някакви действия, а независимо дали са правилни или не. Затова призовавам европейските депутати да водят при по-нататъчните усилия за борба с дискриминация и ксенофобия срещу хората, които в момента не се, е, са заселени на едно място като се говори с факти, които отразяват сложната реалност на миграцията и които отговарят на нуждите и на мигрантите, и, което е много важно, на общностите, които в крайна сметка са техни домакини. Нека сега набързо да говоря за двигателите на миграцията. Ние сме изправени ежедневно пред отчаянието на мъже, жени, деца, които са изправени пред големи трудности и дори пред смърт, опитвайки се да пресекат границите, търсейки живот, който да е изпълнен с безопасност и надежда. Мотивацията им да тръгнат по този път е много сложна. Много хора се придвижват чисто и просто поради свободния си избор. други обаче са принудени да напуснат домовете си, за да избягат от преследване, конфликт, дискриминация, липса на храна, бедност, разделяне на семейството, въздействие на климатичните изменения или съчетание от това, което изборих току-що. В много от случаите трудно ще кажем, че това е доброволно придвижване. И границата между доброволно и недоброволно движение или пътуване е все по-неясна. Както бе признато в декларацията от Нью Йорк, бежанците и мигрантите имат едни и същи основни човешки права и свободи, често са изправени пред а, общи и за нас предизвикателства и най-вероятно имат същите уязвимости. За да направим адекватен отговор е много важно да се опитаме да разберем и да оценим защо се движат хората и да им дадем защитата, от която имат нужда. Международната общност има нужда да засили действията си, за да се справи с причините, които правят миграцията необходимостта, а не избор, и да разберат какви са факторите, които придърпват или отблъскват мигрантите при пътуването. Когато имаме силни фактори, не само онези, които ги принуждават да бягат, но и силни фактори, които ги привличат, като например голям неформален пазар на труда, то тогава имаме и движенията, когато са силни и двата фактора, изграждането на бариери единствено и само ще увеличи риска и цената на пътуването и ще накара мигрантите да се скрият и да се движат все повече в неформалната економика. Международното сътрудничество и управление на миграцията около границите. И накрая, и това е последното, по което ще говоря, международното сътрудничество и управление на миграцията е особен инструмент за прилагане на глобалния пакт, когато той стане факт. Нужно е сътрудничеството да бъде интелигентно, отговорно и лесно приложимо, за да започне един цикъл, в който е, обществеността ще вярва, че границите се пазят, а недоверието към мигрантите ще бъде намалено. Усилията да се намали нередовната миграция с съсредоточаване върху единствено само граничен контрол, репресивни форми на задържане и връщане е не само, са не само ефикасни, но и всъщност е, създават още повече трудности при създаване на цялостни подходи към един феномен, който ще бъде с нас под една форма или друга, същия размер или не е, с десетилетия напред. Мерки като криминализирането на предоставянето на помощ и хуманитарна помощ на редовните мигранти може да доведе до негативни последици не само за мигрантите, но и за хората, които е, съвсем добронамерено продав, подават ръка на хора, които се намират в опасност. Използването на административното задържане, което се използва често, се прави без адекватни гаранции, което води до това мигранти, включително деца, да са изложени на наказателни мерки от произволен характер. Нужни са альтернативи на задържането, особено за деца, и това е записано в Нью-Йоркската декларация. Държавите обещаха да работят за прекратяване на практиката на задържане на деца и мигранти. Нужни са по-безопасни альтернативи за тези опасни пътувания, като се предложат различни пътищи, пътища за трудова мобилност, образование, събиране на семейства. По този начин може да намалим потребността мнозина да пътуват и да мигрират по нередовни канали. Това ще помогне също и за един ефикасен режим за предоставяне на убежище, тъй като ще даде альтернативи на онези, които нямат легитимни причини да търсят убежище. И също така ще увеличи доверието на хората хората в способността на държавата да управлява този процес. Дами и господа, е, Комисията Либе на Европейския парламент играе важна роля, така щото законодателство на Европейския съюз да почива върху правните задължения и политическите ангажименти, направени от държавите членки по международното и регионално право за опазване правата на човека това, което имате да кажете днес е точно толкова важно, колкото ще бъде някога. Аз се надявам а, да работим заедно. Благодаря ви за а, вниманието и се очаквам, а, очаквам една добра и плодотворна дискусия. Благодаря. I'm encouraging more spontaneous да, е, насърчителни е са тези аплодисменти, спонтанни аплодисменти към оратора. Благодаря е, ви много, госпожо Арбър. Ще има въпроси. Аз лично имам въпроси по отношение на вашия опит. Колегите също Днес е малко особен ден, е, четвъртък след обед. Е, присъствието не е особено е, голямо, но благодаря на колегите, които са тук. Наистина за нас е голямо удоволствие, че е, сте тук, както и колегата от е, службата, външната служба на Европейския съюз, директор е, госпожа Кнуцен. Е, сега ще дам думата и на нея. Благодаря, благодаря за поканата да говоря пред Либе по въпроса за глобалния пакт. След успешното ви изказване миналата година на среща на върха на Унга, мисля, че е, е, това е добро е, добра идея да проведем този разговор и наистина радвам се, че госпожа Арбар е тук, е, е, която е специалният представител, пратеник на генералния секретар по въпросите за миграцията. Е, също така радвам се да видя и Джим Амбрози. Ние работим с тях в тясно взаимодействие по редица въпроси, което е много хубаво Поздравявам ви за конференцията, която проведехте вчера по миграцията. Е, Европейския е, съвет е, точно вероятно в същото време Европейския съвет, държавните глави и правителствени ръководители разговарят по същата тема Е, вярно е, че е, ние е, отдавна вече спряхме да наричаме това, което се случва криза. Е, по-скоро е, става дума, че проблем, проблемът по-скоро е, е да се управлява миграцията по един организиран и разумен начин. Е, добре е, че човешката мобилност е много важен принцип и важно е, че Г-20 е, се занимава и с този проблем. Той се превръща в международен е, проблем, е, така че не трябва да гледаме на него само като на проблем между отношението между Европейския съюз и Африка. Това е едно международно явление, което иска и международен отговор и поемането на съдъкте отговорности, защото същите явления се наблюдават в Южна Америка, в Азия Живеем в свят на 7 милиарда хора и е, това движение, придвижване е, е нещо естествено, е, но е, трябва да можем да управляваме миграцията и да е, сме наясно, че това е международен въпрос, е, международен проблем. Тук е, се поставя, възниква въпроса за глобалното управление на миграцията. Е, повече от движението, обаче е в рамките на даден континент. Значи ние можем да научим много от опита в Африка или в Азия, където страните са натрупали е, раз, опит, различен от нашия, извлекли са полуки, различни от нашите и е, именно е, в изпълнението на, на пакта е, ще обменяме този опит. Така че би трябвало да гледаме на пакта по миграция като възможност да се създаде една нова система за е, мобилност, за движение на хората, което е нещо положително. Много важно е да дадем е, ако щете е, така, да представяме този проблем в е, една положителна, позитивна светлина. Е, а проблема е очевидно е, тези, е, това голямо предвижване на големи маси хора е, сега до тук успяваме да се справим. Е, научили сме много уроци за това как трябва да работим заедно в рамките на Обединените нации. Но е, това е един междуправителствен процес с съответните посредници. Тук говорим за един правно необвързващ документ. И който не предвижда нови структури. Бихме искали този пакт да е, е да залага една е, сериозна амбиция и да има някакъв вид е, последваща дейност, за да не бъде просто някакво само е, така, инициатива сама за себе си, е, е, висяща самотно в пространството. Трябва да мислим за една в дългосрочен план, да се маркират различните етапи в процеса, но а, защото тези, този договор би трябвало да е валиден, да ни помага, да ни насочва в работата ни не година, две, близките 20 години, например. И а, а, той е, е наистина е, амбициозен. Е, ще трябва да го актуализираме в движението напред, макар че в практиката ще трябва да операционализираме, така да се каже, някои от теоретичните елементи, да го превърнем в оперативни действия. Е, все още има сериозни предизвикателства, ран, ранен етап е, на неговото приемане, но трябва да е, гледаме него като един балансиран текст. 193 държави членки е, участват, е, е, така че ни трябва текст, който в крайна сметка да е, е печеливш и да е полезен за всички. В него трябва да се държа по нещичко за всички и да намерим общия, е, най-малки общ знаменател, да, е, това, което ни обединява и което ни сближава. наистина е, трябва да имаме е, в крайна е, сметки, трябва да имаме един текст, който да отразява тъжените на всички Имаме вече пример от партньорствата, европей... Е, връзките на, на, на Европейския съюз с нашите партньори. Е, трябва да намерим начин да организираме е, отношенията си с всички тези страни, двустраните, да ги поставим в един по-широк контекст. Е, след това трябва да търсим консенсус в е, подхода си. Вече го правим е, в декларацията от Нью-Йорк. Това е отразено. Това ще е резултат или на консултации. За сега работим много добре в това отношение с едно силно държавно присъствие, но и много НПО-та, които представляват обществото и така обогатяват контекста. Е, трябва да сме сигурни обаче, че е, е, ще имаме нещо, което е приложимо. трябва да обединим опита на всички регионален, национален. Всеки има личен опит, трябва да обобщим именно този опит и много добре е регионалното измерение да е осезаемо. Става дума тук за работа с, с много партньори. Ние като е, Европейски съюз има много е, широки е, международни отношения, различни е, канали на, на, и е, е формати на, на контакти и, и общуване е, и трябва да ги използваме, за да въвлечем и други страни. Както казах и преди, не всички страни участваха в тематичните консултации, би трябвало да ги въвлечем. Вие като парламент може да помогнете в това отношение, тъй като имате е, много контакти с е, трети страни. Трябва да ангажираме страни с сходни нагласа като нашата, да градим мостове, да избягваме тази фрагментация, която ни е пречила до сега. Е, разбира се, е, е, във вътрешно политически, във вътрешен план ни трябва ново единство в рамките на Европейския съюз. Когато сме успявали да изиграем силна роля, то е било, когато сме били единни и сме говорили на един глас в подготовката на тези тематични консултации, например, там, където е, европейски държави членки е, се изказват е, или Европейски съюз общо в една по-широка рамка. Мисля, че това е нещо положително и трябва да продължим да го правим, защото дори ясно е, че когато сме, например, в Женева или в Нью-Йорк, когато Европейския съюз е, е единен, 28-те, е, разликата е, е осезаена, тогава имаме, можем да използваме влиянието си и гласа ни се чува. И наистина това трябва да използваме, за да постигнем целите, които формулира госпожа Арбар. Мисля, че споменах последния път, че в тези тематични консултации е, парламента може да е, е, даде своя принос например, също трябва да гледаме и напред, да мислим какво ще се случи от тук нататък, да дефинираме отделните теми, както каза госпожа Арбър, и да видим как на практика да прилагаме всичко това, за да постигнем една система на глобално управление на тази човешка мобилност, това движение на човешки потоци. Ще бъде е, една качествена крачка, стъпка напред, ако го постигнем. Госпожа Могарини е, е много енергично подкрепя тази идея и е, това е част от е, нейното послание е, винаги, когато става дума за миграцията, именно да се да се да има добавена стойност от това, което правим на едно по-високо равнище, на равнище на ОНЕ, понеже ООН всъщност е, така да се каже, шапката на всичките ни тези действия. Е, затова надявам се този пакт да е един много качествен документ, е амбициозен, очакванията са големи, но е, работейки заедно и оказвайки помощ, мисля, е, че ще можем да постигнем това. Um, Преди да започнем дискусията, е, едно петминутно изказване да чуем от е, Международната организация за миграция, от господин Амбрози, който е, е ръководител на бюро там. Благодаря за хубавите контакти с службата в Брюксел. Имате 5 минути, след което ще проведем дискусия. Благодаря ви за тази възможност, за да ме поканихте и за това, че с двете колеги. Ще говорим днес пред вас. Честа е за нас, честа е за мен да споделя някои мисли и от нас. Чухме за глобалния пакт, какъв е той, какви са основните въпроси, с които трябва да се занимаем. Искам да споделя няколко думи от гледна точка на един от партньорите на Европейския съюз, се отговаря на потоците, които текат към Европа от мигранти. Процеса на глобалния пакт дава възможност да се подобри управлението на случващо се в момента. Ще започна с един аспект. Има определени трудности в Европейския съюз за това да се постигне съгласие по някои от въпросите, свързани с управлението на потоците. Европейският съюз като че ли не не е единодушен, някои държави членки не са съгласни с други. Текат усилия вече доста време, а, усилия за единство, за да се съчетаят компонентите на този сложен Европейски съюз. Първата възможност е този глобален пакт и първата стъпка беше Нью-Йоркската декларация – всички държави членки е, на ООН, както и всички държави членки, задава фундаментални принципи, които ще са от помощ и за държавите членки и Съюза, за да се решат част от проблемите, които се правят по-настоящем. Нека да не забравяме, Чинорската декларация и среща на върха от миналата година бяха исторически момент. Както знаем, че доста време в Съюза има опит лидери от цял свят да се съберат да обсъждат миграцията. Това не се случваше. Е, някои държави не искаха да се случи до миналата година. Така че това беше основен, повратен момент. И тази декларация е, госпожа Арпур спомена част от тях, част в принцип са много важни. Но мнозина от нас, които работят с миграция, е ясно, че всеки мигрант трябва да има защитени права. Международната общност обаче го видя записан чак в Нью-Йоркската декларация, т.е. нещата не бяха автоматични, не се признаваше автоматично това право. Първата възможност за Съюза е отправната точка на този процес, който дава една добра рамка за подобряване на миграционната политика и на второ място, ако има последователност и съответствие с решеното в отделните държави членки, на ниво съюз по различни аспекти. Някои други моменти, които представляват една възможност. Първо, след няколко години концентриране върху случващото се външните граници, градовете на Съюза, какво да правим с хората, как да се справим с тях, както каза Лоте. Сега вече тези, тази лексика излиза от речника или поне една част дори не във всички държави членки, но в част от тях. И сега Европейския съюз има възможност да започне да се вглежда в по-широката картина, отвъд предизвикателствата по външните граници. И това е важно, за да има балансиран подход. Важно е, за да се, избере, за да се измери глобалното въздействие върху мобилността. Зависимост как, но така или иначе глобалното въздействие – и да няма влияние спешността. Т.е. трябва да решим това, което ще се случи или се случва тази или другата седмица, Това беше част от подхода на Съюза и не се гледа дълновидно. Глобалният пакт във всичките му проявления, с тематичните дискусии, процеси, ще бъде една отлична възможност и помощ за Съюза да се движи по посока по-широката, така по-голямата картина. И тъй като ми изтече времето, един друг аспект, който е голяма възможност за Съюза, е да се работи в процеса на глобалния пакт за подобряване на единството по отношение на миграцията. Това е процес, който е на е, ниво държави. Държавите се насърчават да работят заедно, още повече, дори в рамките на Съюза, да имат по-обща позиция. И се надяваме това да помогне да се подобри нивото на координация, да има общи политики, в рамките на Съюза. За момента това като че ли бе фрагментирано, тъй като всяка държава членка имаше своя политика. И така, това да си част от процеса ще бъде допълнителен тласък за Съюза и институциите да работят и да се движат към едни цялостни съчетани действия. Изчерпах времето си. Благодаря ви за тази възможност. And, and um, special... Много благодаря. Благодаря на специалните гости. Благодаря на госпожа Арбър. Изслушахме ви вчера. Голямата част от колегите, които са тук, присъстваха вчера на заседанието, така че те са ви чули в изказването ви вчера. Отлично изказване направихте. Ако може да ни кажете накрая, след въпросите, какво мислите. Започваме с Биргит Зипел. Благодаря, господин председателю. Благодаря на нашите оратори. Чудесно е, че се опитате да се съсредоточите върху някои положителни признаци, които се наблюдават в сферата на миграцията и сътрудничеството. Ако се върнем на декларацията, за която го говори госпожа Арбър, трябва да кажем, че има много декларации и все положителни декларации за миграцията. Но, когато стигнем до нещата на практика, нещата не изглеждат така положително. И за това ще дам един кратък пример. Няма нищо лошо контрола на, брани... на границите. Контрола върху външните граници е в нещо важно. Ако обаче по отношение на миграцията се съсречаваме само върху това и други репресивни мерки, то тогава правим миграцията за бежанците, които имат причина да избягат от държавата си по происход, по-трудно. И по този начин засилваме бизнеса на каналджиите, тъй като осложняваме нещата. Ако чуем, ако слушаме някои от нашите лидери, те говорят за граничния контрол като за нещо важно, може така да се наболи броя на бежанците. Ми не, не намалява броя на бежанците. Намалява броят на онези, които идват а, към, до нашите граници или влизат в нашите страни. Това, което би било нещо положително, е да се върне към това, което парламентът реши преди време, наречено цялостен подход. Да кажем да, има нужда от управление на миграцията, има предизвикателства в Европа, когато говорим за прием и интегриране на беженците, но има и предизвикателства извън Европа когато говорим за причините. И трябва да намерим решение заедно а, и по двата въпроса. Така че, ако се върна на международното ниво, а, има една малка надежда, върху която аз искам да се съсредоточа, докато тя не се превърне в реалност. Понякога си прехвърляме топката с вината. Кой пръв ще направи стъпка за подобряване на нещата, кой ще даде добър пример по управление на миграцията – аз лично мисля, че този континент е изправен пред миграцията като голямо предизвикателство. Той носи част от вината за миграцията. И не може да казваме постоянно, защо, какво ще направят международните организации. Аз искам да укрепим държавите членки, които да поемат отговорност и да дадат добър пример за това как да се справим, как да управляваме миграциите и в държавите членки, но и извън Съюза. И чак тогава да се обръщаме към други държави и да казваме, ето, ние направихме това, което можем, ние управляваме нещата и сега изискваме от вас да се включите и да направите същото. Това все още не го виждам, но много бих искала да видя нещо такова в Европейския съюз, а не да се крием зад международни организации, а да направим ние първата стъпка и да се върнем към цялостния, холистичния подход, като отправната точка е ясна и след това от нея да приканим другите да участват. Благодаря. Thank you very much. And Mrs. Благодаря, госпожа Вержия. Благодаря, господин председател. Както го подчертахте, ние бяхме някои, някои от нас присъстваха на вчерашната конференция и трябва да кажа, госпожо Арбур, че за вашето изказване беше просто глътка въздух за нас. Аз много наистина споделям това, което казахте и ми се струва, че наистина могат да се направят много неща за да се опрем на фактите. Освен това, искам да припомня някои от тях. По-голямата част от докладите говорят за 244 милиона души, които по целия свят, но се забравя да се каже, че това са 3,3% от, от населението днес. И, и спрямо общата мобилност набирам, че не се е увеличило чак толкова много. Но ми се струва, че ние трябва да подчертаем по-сериозно това. И втория, второто нещо, което искам да кажа, нещо, което ми изненадва е, ние забравяме да посочим точно мястото на европейските мигранти в този контекст. 60 милиона международни мигранти, които са от европейски происход за европейския е, континент, всъщност се състои от 500 милиона. 34 милиона са африканци, където има 1,2 милиарда жители. И 80% от международните мигранти са африканци. Така че, ако искаме да изправим нашите държави пред отговорностите им, това трябва да се... Трябва нещата се сложат в този контекст. И когато казват да се опираме на фактите, ми се иска да, да ситуираме всичко това, за да може би да имаме малко по-ясно виждане и за да дадем една един по-обща представа за иммиграцията. Напълно съм съгласна с това, когато вие подчертавате значи, значимостта на факта, че всичките мигранти имат, право, имат права, каквато и да е тяхната ситуация. Имаме три доклада където този въпрос е подчертан и потвърден, един от който аз изготвих и това беше припомнено също в доклада на Кегем Цела, както и в доклада на Тиез Димира и Валенциано. Припомня се този въпрос, припомня се необходимостта за държавите от Европейския съюз да подпишат Международната конвенция за работещите мигранти и техните семейства. И мисля, че това трябва да бъде поставено на предна линия в дневния ред. Но когато трябва нещата да се ситуират в перспектива, трябва да се да се говори не само за миграцията, която съставлява проблема, общо за всички миграционни процеси. Вече го казах, ще го повторя около 2,5 милиона души всяка година пристигат в Европейския съюз от трети страни с дългосрочни визии, без да говоря за мобилността вътре в самия Европейски съюз. От тях 500 хиляди украинци, 250 хиляди индийци, 250 хиляди китайци и 250 хиляди хора, идващи от Съединените щати. Кога ще почетаем тези цифри, за да докажем, че всъщност миграционните процеси са много по-сложни и не е миграцията само, която а, поставя проблема, но въпросът е, че начинът по който ние подхождаме към този въпрос е за мен не знае как а, точно да го кажа, но имаме един все по-расистски и ксенофобски поглед. Въпросът за мигрантите, за които а, винаги подчертаваме, това са мигрантите, от които идват от юг, които представляват проблем за тези, които ни управляват, не за мен лично. Така че мисля, че трябва да се поработи доста, за да се а, подредат тези цифри, за да може да се измъкнем от а, безисходица, в която сме сега. Трябва да гледаме нещата много по-широко и това непрекъснато го подчертаваме и ми се иска това нещо да бъде подчертано в тези документи, които са на наше разположение, защото ми се струва, че прекалено говорим за незаконната иммиграция и бежанците. А всъщност миграцията е нещо много по-широко и последния път, когато дойдохте да ни видите, Малко повече се спряхте на този въпрос за мобилността и ми се ще пак е, да е, го направите. Благодаря. You were not taking too much time. It was fine. And... Забелязвам, Е, да, колко е хубаво, е, прекрасните двоязични канадци не ползват слушалки, когато се говори и на е, френски и на английски. Това беше чудесно. Сега колегата, който беше в Нью Йорк, делегатите, делегатите има думата. Госпожа Тунунт Хойнштайн. Благодаря много на колегите за техните изявления. Меко казано е, дипломатично казано, че имаме е, в известен смисъл фрагментирана политика в Европейския съюз по отношение на бежиците. Истината е, че имаме много фрагментирана политика. Е, аз е, от Польша и знам за какво става думата. За какво, е, е знам какво говоря. Е, трябва ни, е, да, е, трябва да преодолеем тази фрагментация в Европейския съюз. И това щеше да стане, ако можехме по-добре да си общуваме, по-добра комуникация, ако имаше помежду ни. Не зная дали това а, е, дали само комуникация в рамките на Европейския съюз, но а, когато говорим, например, за граничен контрол, а, здрав граничен, граничен контрол също е, означава добра, е, добра комуникация. Особено е, е, за тези е, популисти, които, е, които смесват е, е, всички явления, из, изопачават ги така, че да подханат страх у хората е, страха е сериозен е, двигател. Част от е, тази фрагментирана практика или политика е е, когато е, чуваме как е, функционират граничните проверки в различни страни, които посещавах, разговарях с хора, които определят статута на мигрантите, които е в Европа. Практиките във всяка страна са различни. На някои места те са ужасяващо несправедливи. Като чуя какви въпроси им се задават, дали познават, е, е, питат ги е, географски, за географски неща, да изберат градове около тях. Аз съм сигурна, че те не знаят градовете в страната, от която идват. просто, наистина, това е презумцията, че това са хора, които не знаят дори откъде идват и че са абсолютни аналфабети. Но ако отделяме повече време, пари, усилия и знания за това как да представим е, нещата, как да съобщаваме нещата, как да предаваме знания, как да разпространяваме знания сред тези, които разпръскват е, и съдат е, страх, мисля, че можем да стигнем до една по-добра политика, да създадем по-добра, добро отношение към проблема и повече участие отношение на хората а, от, а, в, на нашия континент. Това беше първият ми коментар. Госпожа Вимпер. Благодаря. Става дума за общата солидарност. Това е една дума, която звучи много добре, но все пак нека да кажем, че това е а, отговорност нещо като идея, която може да бъде много положителна, но де-факто нека да помислим е, за Европейския съюз. Какво се опитахме да направим през последните години с е, е, тази солидарност? Според мен е много важно тази доброволна солидарност, но не функционира. Така че сега имаме една задължителна солидарност в рамките на Европейския съюз, защото това е което ще се направи с една поредица от мерки, когато няма да се спазва и критериите на, репар... на, на, на разпределението. Така, това е една задължителна солидарност, всъщност. Сеньора, госпожа Арбор говори за альтернативите, за тези, които нямат защита. Да, по-голямата част от мигрантите, около 70% от тези, които пристигат в Европа, са мигрират по економически причини. Тя говори за тези, които нямат нужда от защита в този смисъл, че те искат а, някакви субсидии за научно-изследователска дейност. И ние имаме една такава директива, кар... синя карта за Европейския съюз. Около 3000 души могат да дойдат. Освен това, за тези 6-7 милиона души, които са в Африка и които искат да иммигрират към Става дума за толкова много хора, които се мъчат да пристигнат тук в Европа. Но по-голямата част от страните на происход на тези иммигранти, в каква ситуация ще бъдат след десетина или след 50 години, като се имат преди всичките мигранти, които искат да дойдат в Европа и какво ще е количеството на тези, какво ще е броя на тези жители? Да, вчера имаше една от е, словата, беше на тази тема. Да, сега вдигате летвата, вдигаш летвата с е, Опитвам се все още да се възстановя от е, преждеговорившите, защото идеята ми е, че скандинавците винаги са така известни за своята солидарност, а, като чувам да се говори за насилство на солидарност, доста съм изненадана. Е, имам бележка и, и въпрос. Изненадващо е наистина, ако погледнете броя хора, които идват в Европа в последните, са дошли в Европа последните години и половина. Много хора са, разбира се. Но все пак говорим за, да кажем, 0,2-0,3% от населението. Ако смятаме, че е, нашата идентичност и начин на живот е застрашен от 0,3% от населението, тогава може би нашата идентичност не е толкова стабилна. Е, не е зле да си зададем този въпрос. Е, така или иначе, тенденцията е, е ясна. Трябва да сме по-точни. Е, държави, правителството на държавите членки и съвета, тези, които 28 лица е, заседават в момента, те е, са напълно неспособни не, не, не да стигнат до каквото и да е съгласие. И се оказва понякога, че е по-лесно да се стигне до съгласие с диктатори, отколкото между лидерите на Европейския съюз. Така че е, така, усеща се тази тенденция да се прехвърли е, е, проблема е, от е, здравото рамо на болното, е, да се е, изведе в Турция, е, Либия или е, Иран или е, Северна Корея или други блестящи примери на демокрация. Е, е, държавните ръководители понякога с съгласието на комисията и съучастието на комисията са склонни да излезат от рамките на европейските договори напълно. Много удобно е това, защото не се прилагат никакви стандарти, няма демократичен контрол, няма търсене на отговорност или търсене на права. И държавните ръководители, националните политици предпочитат да разпространяват страшни сценарии, истории за това, че Европа ще бъде залята от ужасните чужденци, видите ли, вместо да успокоят и да кажат ние приема, ние вършим това, или пък казват ние вършим това, което трябва, ще направим приемни центрове по-близо до дома и вместо да идват насам, ще им създадем, дадем пари да си направят живота по-добър. Чувам от вас е, чувам, че тези за, за схемите на работа с е, Турция или е, друго, което по-малко се споменава, 90 милиона евро на либийските, либийския, граничен патрули и на диктаторите в Еритрея или Южен Судан и смята, че това е успех. Искам да чуя от вас, ако вие говорите и се обърнете към европейските граждани, какво ще кажете? Как на практика излежда този прием, това, тези приемни центрове? как как е, е, от гледна точка на хората как излежа той е, и вие бихте ли го нарекли безусловен успех? Да, обикновено имаме, имаме интересни гости но а, е, рядко се случва да имаме а, е, а, е, гост като вас а, с а, такава интересна биография, интересна поглед към проблемите от а, Канада и от е, ъгъла на ОНЕ. Така че бих искал да ви задам този въпрос за, за, за подхода, за гледната точка, за ъгъла, под който, от който се гледа е, на нещата. Аз, например, е, съм дошъл в Европейския съюз от е, Индия. Моят поглед е много балансиран. Аз знае какво е, е да си дойдеш отвън, каква е отношението на хора към е, е, извън Европейския съюз. Е, и е, вие много е, така е, е, свободно, искрено говорихте за, е, за е, проблемите. Е, нека да бъдем честни един с друг. Е, има някаква така ксенофобия е, е, у всеки. Хората са склонни да, да, е, да, да проявяват известна ксенофобия към, е, към е, е, различното. Е, е, да, всъщност, е, вие имате подхода на съдия. Е, може би сте права. Каква е разликата? Какво трябва да се случи, за да се променят отношенията? защото това, защо съществуват тези страхове в Европейския съюз? Е, страха идва от това, че е, сме на малка територия. Например, в, Балкайск, в, страни няма много мигранти. В Западна Европа градовете се претоварват, претъпкват, е, пре, на, на, населват, не могат да поемат повече. Това, са, това е натиск, който се дължи на именно това струпване на хора от различни раси, е, каква, е, какво да се направи да се промени възприятието на тези проблеми? Е, вие споменахте, че миграцията е, може да бъде и полезна и необходима, но всъщност ние почти нямаме мерки за редовна законна миграция. Имаме 3-4 начина и пътища за правна е, за, за законова редовна миграция. Много от е, нас е, тук тази комисия работим по разни досиета, свързани с това, но а, в основата са рестриктивни или мер... контролиращи мерки, които много хора искат. Въпросът ми е какво става в страни като Канада, където а, хората имат едно по-възприето, по-балансирано възприятие е, към миграцията, мигрантите. Не само бялата миграция, но и е, мигранти от други страни, различни раси. Искам от е, вас да, да чуя колко проактивни трябва да бъдат правителствата, държавите, НПО-тата, как е, знае, че е малко сложен и пространен въпросът, но, е, но е, редко се случва да имаме гост с различен, различна перспектива, различен, който гледа от различен ъгъл към едни и същи неща. Може още един кръг въпроси след това, тъй като Барбара току-що дойде, може след това пак да има въпрос. Катерина, искаш ли да питаш нещо? Катерина Киничи. Благодаря. Аз съм... Благодаря. Аз съм магистрат и имам този опит. Освен това да една страна Италия, която аз съм сицилианка, където има практика за приеме, което за нас е вече във времето в Сицилия са минали толкова много е, население, хора, откъде ли не, и придобихме този начин да приемаме хората. А, и е, това е по повод темата за иммиграцията. На нашите брегове пристигат при ужасни условия тези корабчета, лодки, хора, които идват от страни, където са преследвани или където има война, при нечовешки условия на живот, които пресичат Средиземното море, това е пътешествието на отчаянието, не, не на надеждата, надежда да намерят по-добри условия за живот, но просто... Но ние наистина сме принудени това е усилие в моята страна, което заедно с националното правителство, местните институции, неправителствените организации се правят усилия и гражданите, които са готови да приемат заедно, да съберат ресурси, като имаме предвид не само приема на, на самото пристигане, но да дадем помощ, да осигурим някаква интеграция по-специално когато става дума за непредражените непълнолетни деца и усилията, които прави моята страна, са огромни. Но има и страни, европейски страни, които а, издигат, издигат а, огради, издигат стени. И малко това ме обърква. И се питам, ще задам същия въпрос, който беше зададен вече, когато стана дума за а, о, Англия. Таки страни, които имат, имат ние може да го правим и сме изправени обаче пред страни, които не, не отварят вратите си. Какво може да направим и ние да търсим, да накараме другите страни да участват? Казвах, че иммиграцията може да бъде и също едно предизвикателство, но една положителна стъпка. аз си мисля, че всяко предизвикателство трябва да се превърне в нещо положително. ако успеем да се справим по правилния начин, да подходим по правилния начин, но ми се струва, че на политическо равнище, на европейско ниво, този капацитет да се разглежда нещата правилно. И както одеве говорих и за притесненията на колегите, които говориха също за може би страхът да се приеме нещо, което е различно от нас. Те влизат в нашите малки села, градове, нахлуват в страните ни и както и да е. Но как може да, предо... да превъзмогнем всичко това на политическо радище, ние страните, които а, се стараем да направим максимума, за да приемем хора, как може да участваме в една политика на солидарност, която не е наложената солидарност. бих казала, че е много тъжно да се говори за това. Да говорим за страните, които не приемат хората. Тъжно е, че наложената солидарност е много по-различна от тая, която е истинската солидарност. Е, говорим, примерно, за Канада. Какво може да се направи, за да стимулираме, как да кажа, правилния подход за трансформиране на за преобразуване на предизвикателство в нещо положително. Благодаря ти, Катерина. Знаете какво става и с Дъблинския регламент. Един голям проблем за нас в комисията. Голямо досие, което не се движи в момента. Барбара Спинели. Грация, президента Миско. Благодаря, господин председател. Извинете, че пристигнах е, с закъснение на това заседание, но бях наистина заета и може би моят въпрос е, вече е бил зададен е, по отношение на споразуменията за връщане на лица и най- по-специално това споразумението с Ливия. Това, което исках е, да попитам като представител на Обединените нации, е позицията на Обединените нации, що се отнася до обучението и тренирането на рибийските, рибийската е, е, брегова охрана. За вчера специалният представител на Мартин Коблер, представител за, за Либия, беше изключително притеснен от това решение за обучение на бреговата охрана на Ливия и каза пред нас, европейските парламенти, парламентаристи, достатъчно да се погледне на YouTube, да видите как, как се третират иммигрантите от бреговата охрана, на които е възложено за, задачата да се занимават с връщането на иммигрантите. Имигрантите или ги изхвърлят в морето, или се връщат в а, Либия, без да се спазват елементарните човешки права и е, Международната конвенция. Не се спазва, разбира се. Аз съм много притеснена, защото и Италия по-специално е в е, авангарда на тази операция за трениране и обучение на, либийските, на либийската брегова охрана и, и много ми се иска. Извинете, ако вече въпросът беше зададен. No, Barbara, there was some reference to Libya, but... Не, Барбара, спомена се Либия за малко, но а, не в такъв въпрос. Спомена се и СВД. Всъщност имаме колега от СВД тук и може би колегата ще иска да каже нещо също. Това е въпрос, който се повдигна и вчера. И така, Луис Арбър и след това другите двама гости да отговорят. Луис, искаш ли, ако обичаш, моля да отговориш на въпросите от колегите евродепутати. Благодаря. И аз благодаря. Много бе интересно това. Като мнение, като изразени безпокойства, аз поделям някои от тях, не всички. Няма да отговарям на въпросите един по един, най-общо ще ви отговоря. На първо място, Изготвянето на публични политики, когато общественото мнение те притиска в определена посока, не е много трудно. Някога е трудно да се намерят коректните, точните мерки, но по принцип е лесно. Това, което е много трудно обаче, е да проявиш лидерство и да водиш. Лидерът води. Особено когато, основавайки се на професионалната си оценка, те смятат, че обществото върви и оказва натиск в погрешната посока. На демокрация трябва, разбира се, да слушаме хората, но не трябва да се подаваме на обществено мнение, което не знае цялата информация. Това е проблема. Е, има хора, които имат различни становища. Аз имам също свое мнение за е, смъртното наказание по други въпроси. Но ако си лидер, трябва да информираш, да защитаваш, да убеждаваш. По различни причини има хора, които не искат да бъдат убедени, меки преди данни и факти, не искат да приемат действителността и да вървят в правилната посока. Така стоят нещата. Сега, що се отнася до този конкретен въпрос, не мисля, че можем да си позволим лукса да чакаме цялостна трансформация на становището, така щото в правилна посока да тръгне общественото мнение. Сега е момента да има лидери. Лидери, които да тръгнат в защита на фактите, а не на възприятията, да защитават фактите и познанията. За съжаление, нямаме толкова много данни, за да може всеки един елемент от политиката да бъде защитен. Ако вземем, например, преносимостта на социалните осигуровки. Ми нямаме отлични практики по света. Трябва да ни водят общите принципи. И мисля, че Европа в този момент на историята си трябва да бъде водена от това, което е направило Европа такава привлекателна дестинация, континент, на който цари просперитет. И това не се дължи на късмет, а на политики, които са се основавали на защита правата на човека и така нататък. Това е едно отлично време да се върнем и да помислим за това предизвикателство от принципна гледна точка. Аз не съм тук да ви изнасям лекции, разбира се. Вие сте тези, които трябва да разрешат своите проблеми. Но най-общо казано, и ще кажа това и на латиноамериканците, които са изправени пред различни предизвикателства, които изглеждат различно, или хората на Филипините, в Индонезия, Бангладеш, които изнасят население, особено жени, за да работят те в държавите от а, залива. Голямата част там от работещите са такива чужденци, ще им кажа, вие сте тези, които трябва да си решат проблемите. Това, което искам да ви кажа е, че нямате такъв, не може да си позволите лукса да чакате времето да ви и обществеността да ви понесе напред. Вие трябва да понесете обществеността и трябва да се замислите за политики в тази посока. Ние сме продукти също така на своята инду... история. Аз говоря тук като държавен, всъщност не държавен, а служител в международна организация. Аз обаче съм продукт на своята история. Когато казвам, че всички сме почти идеални, точно това казвам, почти. Доскоро се казваше, че Канада е единствената държава в света, където можеш да спечелиш избори, като защитаваш миграцията. А, това не е, защото сме морално по-висши от другите. Не, ние сме огромна страна, има нужда от ново население, имаме голяма история с иммиграция и прием на бежанци и други видове мигранти. Що се отнася до бежанците, имахме много успешна програма, където отделни граждани, общини, квартали се събират и събират по 30 000 долара, много пари, за да привлекат семейство. Най-вече сирийски беженци. Много успешна програма, много хора се включиха и хората се чувстват добре, всички, от двете страни. Сега реалистично погледнато, ние можем да си позволим да преселваме хора от чужбина. Хората не идват с плуване от Атлантическия океан или от Арктика. И до наскоро имахме само една сухопътна граница, която никога не бе поставена под въпрос, но сега вече като че ли възникват въпроси около нея. Та много е трудно да сравняваме вашето и нашето положение и да ви изнасяме някакви а, лекции, какво да правите и какво да не правите. Но не сме идеални. Нека ви разкажа една история, която според мен е интересна. Миналата седмица в Канадски вестник излезе една история за някои корпорации, големи фирми, включително големи НПО, които работят в хуманитарния сектор, които посредством журналистическо разследване са установили, че част от хората, които са работили, е, фирмата, която чисти е, сградата вечер, които идват след като си отидете, чисти туалетните и така нататък. Та тези корпорации а, плащат на тази фирма, за да установят, че там са работили много незаконни мигранти, които, с които се е злоупотребявало, не им се е плащало достатъчно и всички тези големи фирми не са знаели, че плащат на такава фирма за почистване. Не знам каква е реакцията в страната, но никой не обвини мигрантите. Всички се засрамихме, ние, канадците, за това, че толерираме система, където има една сива економика, която позволява такъв вид злоупотреби. И мисля, че това е правилният отговор. Надявам се да е. Е, предостави ми се статистика, не я познавах за различни пропорции и така нататък. Първо, този глобален пакт ще трябва да погледне отвъд хоризонта. Няма смисъл да се мобилизира цял свят, е, да говори по този въпрос и да решим да решим проблема за две години. Не, трябва да се мисли десетилетия напред. Трябва да мислим за мобилността, и как е, най-добре е, да си създадем инструменти за добро управление. Нещата няма да са идеални, пак ще има хора, които ще злоупотребяват, ще има канал G, ще има хора, които ще мамят, но трябва да сведем до минимум тях, а да сведем до максимум положителните аспекти от миграцията. Историческият контекст е, че мобилността, що се отнася до пропорции, е стабилна. Чухме цифрите от 2,9 до 3,3%. Нещата варират, разбира се, но някъде в този обсек. Що се отнася до цифри, ще има много повече хора, защото ще има и много повече хора на Земята. Тези 3% ще бъдат повече като хора и няма да бъдат равно разпределени. това го знаем. Така че това е действителността, с която трябва да работим. Честно казано, нямам представа дали, 7 милиона, дали има 7 милиона африканци, които са на ръба да тръгнат към Европа. Не знам. Но ако това е така, това ще бъде бледа цифра в сравнение с тези 25%, а, които влязоха в Ливан в началото на сирийската криза. Така че нека да погледнем общо нещата. Не казвам, че това е нещо положително, но сравнение, сравнението между това, което се случи в Ливан и по-настоящем се случва, е все едно цялото население на Канада е влязло в САЩ от днес за утре. И дори пак няма да е достатъчно голяма цифрата, преместили се хора. Имаме нужда от една глобална картина. Трябва да се запитаме какви ще бъдат добрите политики, които ще решат тези проблеми. Отново се питам, дали тези 7 милиона африканци стоят на ръба на Европа. Голямата част от мобилността е вътрешна. Хората се движат вътре първо в страната си и след това се движат в региона. Феноменът миграция от юг на юг е много голям. Все повече държави вече не са ексклюзивно държави по происход. Когато водиш разговори с африканските си колеги обикновено е полезно да им кажеш проблем, който те споделят с вас, че те също са е, дестинация за мигранти. И в своите страни те също имат незаконни мигранти, е, които се опитват или да върнат, или да се опитат да направят редовни мигранти. Така че имате много общо, когато не говорите в рамките на стереотипи единствено и само. Мобилността е кръгова. Не знам какво да кажа за солидарността, дали да е доброволна, дали да бъде задължителна. Е, това, което обаче мога да ви кажа е, че има конвенция за бежанците, където има правни гаранции, и като че ли се забравят удобно, а по тази конвенция за бежанците едно лице, което бяга от преследване, има право да пресича границите незаконно. И това е смисъла да бяга, не може да чака, докато може да го направи по правен път, защото иначе ще е умрял още преди да е стигнал до където и да било. А, и също така тази конвенция почива върху презумпцията, и никак не ми се харесва формулировката споделяне на тежеста, но нека да кажем споделяне на отговорността. Нямаше много сирийци, които да са влезли в Канада. Те случайно, чисто географски отиват някъде в съседите си. Защо географията да определя кой има капацитет и кой е в най-добро положение да спасява хора? Ето тук се надяваме, че в духа на Всъщност солидарността е двупосочно явление. Понякога имаме нужда от помощта на другите, наистина. Отново няма да коментирам това в контекста на Европа, тъй като това са въпроси, които са вътрешни за Европейския съюз. Е, вие взехте наградата, новата награда за мир съвсем скоро и то силно се надявам справо. Отново два въпроса, които са много конкретни и по които сега не мога да кажа много, тъй като това не ми е в мандата. Има много фактически въпроси, с които не съм а, запозната. Та въпроса за тези центрове за прием. Как изглеждат и така нататък. Може би колегата от Международната организация по миграцията има повече опит но, що се отнася до политики, това, което мога да кажа аз, е от правна гледна точка. Изнасянето в чужбина на отговорност не е, е освобождаване от отговорност. Отговорността си остава. Поне аз така мисля. Не мога да кажа много повече по въпроса. В същия начин трябва да кажа, че ще бъда в Рим тази седмица. Се надявам да разбера малко по-добре въпроса за спасяването в морето, обучаването на либийските крайбрежни служби. За момента не мога да изразя лично становище по въпроса. Благодаря. Much, um, and... Благодаря много. Имате ли, желаете ли да вземете думата? Едно от преимуществата на конференцията вчера беше, че и, и, и честно казано, наистина, трябва да нашата комисия да работи в задействие с е, е, външната служба, е, особено когато има такива конкретни въпроси, като този на Барбара. Ако желаете да отговорите. Have a go, please. Uh, thank you very much. Uh, indeed, I think that Vice President High Representative Mogherini dealt with е, да, госпожа Могрини вчера засегна тези въпроси, редица от тях, външните аспекти на е, миграцията. Няколко от въпросите, които бяха споменати тук, ние сме се ангажирали до голяма степен е, с е, работа по е, трафика с, с хора, защото в крайна сметка това са хора, които стават жертва. Те плащат огромни суми, това е вид организирана престъпност и се опитваме чрез различни дейности да разчупим тези, тези мрежа, тези канали да пресечем, защото те са най-разнообразни по море, по суша. Опитваме се чрез изграждане на капацитет на институции, за да можем да пресечем тези пръстени на <laughs> организирана престъпност. Е, това до голяма степен е в центъра на нашето внимание е, е, в работата ли с страни като Либия или други приоритетни страни. Този цялостен, холистичен подход е, който се стремим да възприемем. Така действаме по въпроси с миграцията, с партньорите ни, с приоритетните страни, в случая имам предвид Африка, опитваме се да е, е, формулираме взаимни общи цели и е, да видим къде, лежат, къде е допирна точка между интересите на съответната страна и нас вече партньорството е нов подход също така в Афет съм обяснявала за това често, но много е, полуки излекахме от това как да работим с тези страни по един много по-балансиран, по-така е, добре насочен начин. Е, е, да видим каква, какви нужди имат те, не непременно финансови, къде им трябва повече е, опит, е, знания или политически сфери. Така че нещата не са чисто, въпросът не е чисто миграционен, говорим само за миграция. И какви полки изведахме, Роци. Ние това допринасяме и в Нью-Йорк, и към тематичните консултации а именно това е нашия опит, който ние е, е, придобиваме в партньорските ни отношения с тези страни. И уроците, които научаваме са следните. Нали, не това е, е, е. Ударените трябва да преместим от тук върху това, това е по-важно и така нататък. Въпросът, сложният въпрос за това какво тласка хората да бягат, много странен е въпросът. Дали е климат, дали е суша, дали е сигурността, препитание, изхранване, глад, е, много е, опитваме се да гледаме нещата и в средно и дългосрочен е, план, защото основните причини и корени са, имат дългосрочен характер. Един попечет е, доверителен, доверителен фонд, е, Европейския е, фонд за развитие, също така, който набира милиарди по линия на частно финансиране или институции и се опитва да създаде работни места защото в крайна сметка това ни казва страните. искаме работа. И това е основен елемент и от нашата стратегия, но и в ООН също, е, където се е, работи по е, тези въпроси и се търсят причините за миграция. Например, е, тази година в разговори с Африканския съюз, е, е, това, за което говорихме на среща на върха с Африканския съюз, до голяма степен се свежеше до това. Търсене на работа, работни места. Миграцията е нещо естествено. Ако някой иска да дойде, окей, okay. но тези, които искат да останат в страните си, трябва да помислим как да им създадем по-добри условия на живот там, условия за работа и други. Това е дългосрочно дългосрочното планиране, по публичната дипломация и посланията и комуникациите. Това е вярно. Тук не става дума само за цифри. Трябва ни наистина подход, който почива върху факти, доказателства, но дори и да имаме достатъчно факти, с които да аргументираме позициите си, това не е, винаги помага, за да променим възприятието и погледа към нещата по Либия нещата са много нестабилни, там чака се политическо решение, междувременно се опитваме да спасяваме човешки живот, защото това е първото спасяване на хората, след това закрила и така нататък. Е, отново е, правата и закрилата на хората е, са в центъра на, на нашето внимание, когато работим обучението на бреговата охрана, либийската брегова охрана, е, проверките, които са направени там е, на хората, които поддържат на обучение. Те минават през, тази, е, през съответното обучение и ще последва и проследяване на, на тяхната работа, когато вече бреговата охрана започва да действа на съответните плавателни средства. Целта на всичко това е да, сме, е, да направим така, че да подобрим условията на хората е, там, където са е, храна, санитарни условия, подобряваме условията им на място, в някои случаи те са ужасяващи. И другата страна е да, да направим така, че центровете, в които те пристигат на сушата в Либия след спасителни операции да получат максимална степен на защита за да сме сигурни, че тези хора ще бъдат третирани по човешки начин, доколкото можем да го направим. да Сон, Софин Твел, изглежда имат междинни въпроси. Извинявайте, че ви прекъсвам. По въпроса за Либия ли има въпрос? Честно казано, това, което казвате, няма нищо общо с презентацията, която чухме преди две седмици от е, Лекари без граница. Това е единствената организация, която работи на място. И е, честно казано, това, което те ни е, казаха и картините, които ни обрисуваха, нямат нищо общо с това, което вие казвате в момента. Те твърдят, че там е ад. 90 милиона евро отпускаме да не говорим за това, че аз въобще се отнасям скептично по отношение на това да се, да се обучават е, е, либийска брегова охрана. Това разумно похарчени е, пари ли са? Значи какво казваме? Връщаме хората в Либия, за да си умрат там. Е, и просто си говорим. Е, докарваме ги тук и използваме и харчим 90 е, милиона евро, за да да намерят нормален живот тук или да ги връщаме обратно на, на, на, по техните брегове. Аз мисля, че тук нещо тотално е, се разминава с. Е, Съвсем не съм е, удовлетворен от отговора на председателя комисията. Искам да цитирам това, което господин Облер каза за обучението на, на бреговата охрана. с препоръчвам да не се тренира бреговата охрана. Трябва задължително Обединените нации да участват в операцията София, но това не значи, че всичко ще върви добре. Вижте в YouTube, ще видите всичко, включително и ливийската брегова охрана, която отблъсква хората във водата, за да се отдавят. Просто ги изхвърля във водата. И това, което се вижда също в YouTube, което аз също видях лично, е, че бреговата охрана стреля с оръжие срещу мигрантите. Така че изобщо не съм удовлетворен от вашия отговор. Um, да. Моля за отговор. Обръщам се към колегите, защото и те искаха да се изкажат. Това го чувам от различни членове на Либе тъй като нямаме редовни контакти с СВД. Исках колегите да го кажат, тъй като по време на конференцията това се повтаряше с чунко от депутати. И вие евентуално да кажете... Please, Just very briefly, because... Съвсем накратко. Ние се занимаваме също с Либия, ние сме там, ние никога не сме си тръгвали от Либия и работим ежедневно там в центровете за задържане. Знаем за какво става дума. Нека да бъдем максимално честни. Ежедневно в Либия сме изправени с невъзможни избори. Всички избори са невъзможни. Ако трябваше да избирам, ако говорихме за собствената ми страна Италия, нямаше да избера нито един. Но не става дума за Италия, става дума за Либия. Това е на първо място. Ежедневно трябва да се опитваме да без да знаем, да видим кое е най-малко вредящото решение, което да предложим. Ние не обучаваме а, крайбрежната охрана. Ние помагаме само когато хората слизат от лодките. Нямаме нищо общо с а, самото обучение. Освен обучение за спасителни действия а, на хората и първа помощ. При 2-3 седмици половин Европа лидери, политически лидери, вестници се оплакваха. НПО, които спасяват нарекоха ги средиземноморски таксита. Обвиниха ги за това, че, пла... че помагат на трафикантите и че им плащат същите тези каналджи, включително и НПО-то, което споменате като Save the Children. След това имаме резерви също за крайбрежната охрана на Либия, и която извършва оперативно-спасителни действия. Значи не ПО-то, ги наричаме между средиземноморски таксити, либийската крайбрежна охрана представлява проблем Вярно е. Добре, какво да правим тогава? Как да избегнем смърт на мигрантите в тези води, защото това е другото. Ако никой не работи там, хората ще умрат. Какъв е изборът? Да, може би е съмнителен, може би е на ръба, но е най-добрия. И то е да намалим страданието на хората, след като бъдат спасени. Има голяма злоупотреба с крайбрежните сили. 16 000 души обаче са били спасени, без да, бъдат, без да се отдавят или да бъдат застреляни. Опитваш се да сведеш до минимум страданието на тези хора на първо място и да им помогнеш максимално в центровете за задържане. Ние като Международна организация по миграция, ОНЕ, продължаваме да говорим пред GNA да се премахнат тези центрове, но по-настоящем законодателството в Либия е предвижда задържане на законни мигранти. Не ни харесва, но това е. И това е принцип, т.е. криминализацията на законната миграция е правен принцип, който се използва и в много европейски държави. И се използва задържането на незаконни мигранти в Европа защитаваме такъв принцип, но след това понякога и ние правим същото. Така че свеждаме до минимум страданията в центъра. И не на последно място не връщаме в Либия от Европа, защото те са спасени в либийски водите, на либийска територия. Има много доброволни връщания от е, центровете за задържане към страната по происход за всички онези мигранти, които се обръщат към ООН и казват, искаме да си ходим вкъщи. Идеално ли? Е? Не е идеално. Но и Либия не е в идеална ситуация. Аз реагирах наказано от госпожа Руцен от името на СВД. Разбирам това, което казвате, но аз е, се обръщах към госпожа Кнуцен и посредством нея към 28-те ръководители на държави, които вземат тези решения напълно. Ви разбирам, вие просто работите с последствията. В случая аз говоря за политическата отговорност. Европейската комисия, СВД са до известна степен отговорни. Ви отговаряте за тези решения. Това, което ми е трудно да разбера, вие казвате, това е проблем до известна степен, ще се справим обаче с него, обучаваме крепежната охрана, всичко е наред. И това всъщност ме е доса Господин Амбрози също потвърждава, че положението е ужасяващо там. Той казва, няма нито един добър избор. Значи има голямо разминаване между цялото това говорене за прием и колко е чудесно и какво добро решение е това и от друга страна реалността, която виждаме ежедневно. Голямо разминаване. Не може и двете твърдения да са вярни. Софи, колеги, Барбара. Ужасната ми работа постоянно е такава по такъв важен въпрос. Дадах ви думата, защото е важно. Знам, че и вие знаете, че е важно, и колегите знаят, че е важно. Благодаря на казаното от Международната организация по миграцията. Обаче, това е много важен въпрос. На 12 ще обърнем внимание на спасителните операции. Поканили сме всички, ще се съсредоточим върху това. Така че искам да навляза в подробности поради тази причина. Поканихме Луис Арбър, за да говорим за целия свят. И след това се опитваме да говорим и за Либия. Не е честно за всички. Няма да стигнем до края тук. Изчерпахме тази точка преди 15 минути. Тя трябваше да свърши преди 15 минути. Опитах се да, го, да обсъдим въпроса сега, но не може да продължим. На 12 юли ще имаме семинар за оперативно-спасителна дейност. И се надявам всички да дойдете. И тези въпроси ще бъдат задълбочено обсъдени. Исках е, да проверя програмата, за да съм сигурен, че всички, които могат да говорят, е, ще бъдат там. С координаторите ще го обсъдим това днес. Луис Арбър. Аз я накарах да остане, само за да й кажа благодаря. Благодаря за приноса. Ние участваме в процеса от Нью-Йорк и ще бъдем в Мексико. Експертите от Международната организация по миграция също участват. Ще участваме в този процес и други делегации ще имаме от други комисии. Така че благодаря ви много. Луис, благодаря. Искам да благодаря на госпожа Кнутсен за нейното изказване от СВД и на колегата от Международната организация по миграция. Колеги, ще продължим тази дискусия на 12 юли. Говорим за програмата. Благодаря, благодаря на гостите. Няма нищо, нищо няма. Отлично беше. Изключително заседание. Благодаря, колеги, за интереса. Thank you. I'm really sorry. No. Thank you Колеги, знам, че времето напредва, застанието ни е по-кратко, искате да бързате, да си ходите вкъщи, но преминаваме към десета точка. Едно проучване на Виолето Марина Лакс, Куин Мейер, Юниверсити в Лондон и Наташа Зелна, Юниверсити в Оксфорд. И това е едно проучване, което бе поискано от нашите координатори за прилагането на решенията на съвет от 15 та година, които създават временни мерки в сферата на международната закрила за Италия и Гърция. Това бе част от работната програма на Либа 2017. Няма да изчета встъпителните си думи, тъй като е ясно за какво става дума и от тук на не преминаваме към двамата оратори. Имате ли слайдове, както винаги? Да, имате. Чудесно. Давайте. Благодаря, благодаря ви много, председателю. Благодаря на комисията Либе за това, че сте днес тук. Ще представя това проучване пред вашата комисия. Става дума за преместването. Преди да навлезем в цифрите, нека да кажа някои от основните характеристики. Има три решения, две от които бяха прияти веднага след имплозията на системата за убежище през 15-та и едно е от 16-та година, което адаптира предишните решения за а, един пейзаж след сделката с Турция. Целта е 160 хиляди трансфера да бъдат направени, за да се облегчат Гърция и Италия. Септември тази година е крайния срок, наближава. Три месеца остават 90% от задачата да бъде изпълнена. 10% от хората са били преместени. Всички държави членки са включени, минус Обединеното кралство и Дания, които не участват, плюс Норвегия, Лихтенштайн, Ирландия, които пък се включиха. Схемата почива върху задължителни квоти, които почиват върху е, индекс, който включва два елемента – населението, БВП, два коригиращи фактора, като безработица – само националности, които са признати до 75% при предишния режим, се включват. Говорим за недискриминация между бежданците и трудно прилагане на практика. Трудно беше да се предвиди кои националности ще е, могат да участват. Държавите членки се представят неравно, бих казала. Това доведе до започване на съдебни производства срещу някои държави за нарушение. Тези държави бяха против режима или не проявяваха никакво желание да приемат тези решения. Наташа, сега за цифрите. Нека сега да погледнем държавите членки, които предлагат това добре и кои държави не го прилагат добре. Малта. Единствената държава, която за момента е изпълнила задълженията си. Виждате процента на разпределение. Всички други държави членки за момента не са успели. Асоциираните държави също се справят добре. Шотландия, Ирландия. Виждате как се движат цифрите. Някои други държави членки също се справят добре, но не са постигнали целите. Следващия слайд. Сега държавите членки, които не се справят добре. на такива, които не са преместили нито един изобщо. Австрия, Унгария, Полша и Чехия. 0% от задълженията си са поели. Както и други държави членки, Швеция, например, те обикновено поемат добра отговорност, но Швеция и Австрия имат частично изключване за тях, което обяснява защо не се справят така добре. Но не може да обяснат защо, например, Австрия изобщо не е приела никого. Следващия слайд. Сега, доброто представяне и не така доброто представяне. Събирахме данни, националните лица за контакти. Установихме, че политическата воля е много важна за преместването. Както каза Виолета, на държави, които в самото начало бяха против това решение и съответно не го и приложиха, тъй като няма политическа подкрепа. Държавите членки, които се включиха, пък се справят добре, което също го виждате и в цифрите. Имаше големи проблеми също така с административната е, част от нещата. Например, много държави са получили 2015 година заявки, казват, че нямат капацитет за прием което също е част от една обща динамика. Има държави, които като Финландия са получили много заявки през 15-та година, или поне силно увеличение, и в крайна сметка те успяха да ги обработят толкова бързо, че можаха да се възползват от тези свободни места за прием, за преместване на хората. Предизвикателства за уязвими заявители, например непридружените деца. Държавите членки казаха, че няма да има къде да ги настанят. Също има проблеми, свързани с усещането, че има а, заплаха за сигурността. И това води до не а, преместване на хора. Държавите членки използваха това за да изключат африканци. Е, и това създава проблеми, разбира се, особено защото тези е, страни обикновено не е, дават е, обяснение защо. Сега проблемите в Италия и Гърция, има и външни проблеми, външни предизвикателства които се държат на недостатъчно изпълнение на поети ангажименти или отпуснати средства, или прекалени проверки за сигурност, но има и вътрешни проблеми, недостатъчна подготвеност, въпроси с координа... проблеми с координацията между различните институции, сложност на процедурата в Гърция. Проблема е свръхцентрализация, където заявителите в по островите нямат информация за целия процес и е, е, е, това се явява особен проблем, когато осъществи преместването. С Ливия положението беше сериозно, обикновено не получават заявителите никаква информация, или пък информацията за страната, в която отиват, е, е почерпена само от Википедия или е, подобни източници, нямат никакъв достъп до е, средства за правна защита и въобще дори не знаят в много случаи към коя страна ще бъдат пренасочени. Сега, заедно с схемата за пренасочване е, ние е, сме анализирали подхода на така наречените горещи точки, който се появи е, спонтанно. Според случая, подхода ни първо беше с ударение върху преместването, след това обаче се премести ударението и сега то е върху превенция и контрол върху миграцията. Това е отразено в е, е, различните, е, върху различни агенции, като например Frontex доминира много повече, отколкото е АЗО, която всъщност е логичната инстанция, институция, която да действа на, земя, на, на място новия регламент от 2016 за граничния контрол и бреговата охрана е единствения е, инструмент. Е, Фронтекс е, играе всъщност най-важната роля, тъй като е, пренасочването зависи от е, решението на, на дадена страна. Други агенции също се намесват в е, горещите точки. Това се отка, о, е, има пряко въздействие върху резултата от е, преместванията. Е, Ясно, също помага с пренасочването и е, е, е, понякога прекрачва пре, своите правомощия, а, такива какви са залегнали в регламента за ЕАСО няма голяма пречка е, е липсата на разпределение на, на задачите и на труда, няма механизъм за проследяване и за санкции при в случаи на, на нарушаване на правата на човека, а, а такива а, се наблюдават а, непрекъснато. Най-голямото е, противоречие в схемата за преместване е, е това е, е, съжителство с системата от Даблин. Например, в Италия броя на трансферите, постъпващите е повече отколкото тоталната бройка за премествания. Ето защо е, трябва да се преработи връзката между две, тези две системи за целите на насочването. Схемата има няколко добри страни, е, което е, гарантира, че тя ще бъде неразделна част от е, цялата система за убежище, въпреки своите недостатъци самото съществуване на тази схема вече е постижение, политическо постижение, това е първото усилие в европейски план, което предполага е, разпределение на отговорност и солидарност и опит е, за пръв път, иск, истински опит, е, така, да се, реален опит да се прилага на практика член от Лисабонския договор, член 80. Затова той добре дошла тази схема, но основните е, е, препани камъни трябва да бъдат е, преодолени по някакъв начин в духа на Женевската конвенция и други е, инструменти за защита на правата на човека. Сред основните недостатъци, е, които сме открили, пет ще изброя. Първият е липса на е, пълно и искрена ангажираност в тази схема, участие от държавите е, е, членки, отхвърляния, е, прекалени проверки за сигурност и други, които вече споменах, което бави процедурата и подкопаване на ефективност конкретен пакет от а, а, санкции а, кое, и, а, и стимули при добри резултати трябва да се включи в а, съответното решение а, от 2015. А, понякога а, ще е, по-добре, е по-добре да се, по-добре да създаде един пакет от стимули, а, е, второ, правото на е, беженците, е, правото на, обединяване на семействата и интереса на, на детето трябва да е основен елемент, градивен във всяка нова схема разбира се, трябва да има разбиране, за да има доверие в системата и да не се измъкват от нея тези, които са обхванати от нея. Третата точка е липсата на ясно определене на ролите и отговорности на всички участия в схемата. Този проблем трябва да се преодолее, за да няма некоординиран отклик и да няма прекалена бюрократизация. Това ще отрешаващо значение. Место подхода на парче е, ще е добре, ако, и ако една вместо една агенция да има един цялостен регламент, който да даде обща е, е така картина на нещата. Четвъртата ми критика е трябва да има е, е, съответствие на хартата за основните права. За целта трябва да се въведе система за проследяване, заедно с ефективни мерки за, е, за корек, корекция. И накрая най-важното за е, дългосрочното институционализиране, за да има смисъл това институционализиране на тази система и да е, отговаря на принципа на солидарност и споделяне на отговорностите, е, това, което се предлага в Дъблин, да се включи в сегашното предложение на комисията. Е, тази е, схема трябва да дава един структуриран механизъм вместо е, този, който сега се ползва в случай на нужда и поспешност трябва да се спазва принципа на, между, на вътрешно е, европейската солидарност, но това трябва да е факт и който да е постоянно залегнал в всички действия и политики на Европейския съюз. Благодаря. Някой желая ли да вземе думата? Барбара Спинели. Благодаря на професор Винолакс, която е наистина майстор в тази материя, в тази дейност и, и почти всеки текст, който пише, за мен е просто един референция. Има и едно друго проучване, което е също е много интересно – и за мен това, което е много важно, е за, във връзка с Дъблин. Връщането в Италия. Те са по-многобройни. Два-три пъти повече отколкото хората, които са презаселени. И молбата, която искам Имаше решение на съда, както що се отнася до Италия, така и се отнася до Гърция, при което се искаше да не се да се презаселват иммигранти на базата на на Дъблинския регламент. Това, което искам да попитам, това е, както винаги, тези решения на съда просто не се... не им се обръща внимание. И второто, става дума за една, един друг въпрос, подчетран в проучването. Това е приоритета на семейните, на събирането на семействата във връзка с преместването. Това е нещото, което трябва да се направи веднага, това събиране на семействата, което е- се предписва от системата близката си система. И наскоро имаше едно споразумение между Германия, правителството на Германия и гръцкото правителство, на основата на което мигрантите, които вече са пристигнали и са получили статут, който им позволява да се съберат с семействата си, тези хора не успяват да се съберат с семействата си в Германия. И има една такава една процедура, която изключително много се бави. Това е нещото също, което ме интересуваше това основно право на тези хора е да се съберат със семействата си. Как може да бъде наложено предвид, че това е, то се е налагало закона и не се спазва по политически изборни причини. Иначе не мога да си обясна по друг начин. Причината, поради която Германия наложи на Гърция а Гърция прие това намаляване на а, потоците, които трябва да дойдат а, законно. Благодаря. Thank you, Barbara. And... Благодаря, Барбара. Сега Вержия. Да, и аз искам на своя ред да ви благодаря за това проучване. Питах се дали сте правили проучване чисто правно или сте била на място, за да видите някои неща на терена. Аз а, имах три въпроса. Вие поставяте ударението върху, а, във вашия доклад върху уязвимото население и а, трудностите за държавите членки да приемат тези уязвими хора. Според информацията, която имам, в Гърция хората, които днес са на островите, са все повече хора от уязвимо население. Споделяте ли тази констатация и ако, е, ако да, как да се действа, за да може те да, да имат защита предвид пътя, който са извървели, изглежда, че е нормално тези хора, тези хора дори психологично са зле и те са уязвима група. Но се работи за връщането на тези уязвими хора, докато до този момент са били защитени от европейското право и е, съответните международни конвенции. Поставихте ударението и върху връщането и се струва, ако информацията е вярна, се дава възможност на хората, заинтересованите лица, възможността да се върна доброволно, слагам много кавички за тези думи, и да се откажат от всякаква възможност за апелиране за въззивна жалба. Ми се струва, че това е извън а, малко европейското право и, и може ли да го потвърдите? И накрая има едно споразумение, изготвено от Европейската комисия през декември с Гърция, което вкарва Гърция в някои схеми, които са според нас леко различни от това, което чухме от министра на Гърция вчера на пленарното. Чували ли сте за този план за действие и ако сте чували, какво отражение има той върху правата на заинтересованите лица? And uh, Катерина Чиничи, това ще е последния въпрос, защото след това има още една точка за е, благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на, профе... на професорката за е, това много интересно проучване, което ви представи днес. Аз съм италянка, така че аз участвам в е, размишленията, които се правят и беше, и беше доказано дори в моята страна, че има много неща, които не върват е, е, добре, но на всички равнища се правят много усилия, за да се приемат огромните, огромния брой мигранти, които пристигат тук, особено в Сицилия. Аз съм сицилианка. А, е, мисля, че а, е, Италия действително има такива неща, които не върват много добре, нещата се бавят, но смятам, че Италия направи много и изключително много, особено за тази категория, за уязвимите лица, най-вече непридружените непълнолетни. Така че вие, се, вие говорихте за реформата на Дъблинския регламент. Ние го очакваме, очакваме го всичко, но аз е, съм малко доста изненадан относно тази реформа, която е, се очаква. Мисля, че така, тази реформа трябва да може да даде да помогне и да, на, на някои на тези страни, като Гърция и Италия, които се справят с по-голямата част от а, иммигрантите. Но малко съм изненадана и има предвид най-вече непълнолетните и непридружените пълнолетните, на всички фронтове трябва да могат да бъдат приемани, да се събират с семействата си трябва да имат един приоритетен канал. Аз също искам да чуя как стоят нещата в светлината на Дъблинския регламент. Заповядайте. Благодаря за въпросите. Първият въпрос на госпожа Спинели за трансферите, които са повече от преместванията. Има две решения. Решението от Таракел срещу Швейцария не. И МСС срещу Белгия. Ако се тълкуват правилно и се прилагат добросъвестно, трябва да доведат де юре прекъсване на дъблинската система на прехвърляния, що се отнася до непридружените деца и събирането на семейства. Защо биват игнорирани? Защото, за съжаление, хората не са информирани. Не подават заявление за убежище без официално заявление за убежище, Дъбле не се прилага, нищо не се прилага и трябва творчески да се подхожда, както направи английския съд а, в случая ZAT. Ако не си извън системата, системата не се прилага и съответно не те защитава. Що се отнася до събирането на семейства, това е основният критерий по Дъблин 2. Няма нужда от механизъм за преместване, за да събираме семейства изобщо. Това има приоритет, защото е записано в член 7 от Хартата на основните права. 7, 8, не помня точно, но е записано в Хартата за основните права. И в 8 член също се говори за правото на семейен живот. И всъщност съдът в своето решение казва, че този принцип има примат, защитава е се най-добрия интерес на детето, що се отнася до случая Z, се говори за връзки на зависимост между различните членове на семейството и използването на хуманитарни клаузи за запазване на семейното единство. Няма правно основание да се намаляват дъблинските трансфери, основавайки се на обединяването на семейството. Силно има някаква политически, някакъв политически мотив за такова едно забавяне. Що се отнася до методологията, която се прилага при това проучване. Наташа, сега ще ти дам думата, но нека да се върна на задържането на хора на гръцките острови, на така наречените горещи точки. Това, което се случи е следното. След сделката с Турция, тя бе записана в гръцкото законодателство. Промени се съответен член законодателството, който се записаха изискванията на тази изделка. И до там е записана съответна дата. Хората, които са пристигнали след 28 марта 2016 година, няма значение дали могат да бъдат преместени или не, няма да получат такава възможност да, се извлек, да извлекат полза от схемата. За тях се полага трансфер, независимо дали са уязвими или не. Това нарушава европейското законодателство. не е записано нищо такова, като крайна дата, от която нещо започва да се случва или не. Първоинституционният съд казва, че тази сделка не е акт на институциите и тогава не може да оказва никакво въздействие в начина по който схемата за преместване функционира. Използването на тази сделка с Турция за промяна на законодателство е нарушение на европейското право. Уязвимите групи, хората в тези хотспот, по определението на Страсбургския съд в делото МСС и това, което е записано в директивата за условията за прием или пък в директивата за убежище, ще попречи на връщането. Връщането е, се нарича рефулмон в 2016 година в Маека Миту, в случая Маека Митунга от Сразбургския съд. Така че няма значение дали Турция е рай. За тях тези хора са уязвими и не може да пътуват. Не могат да издържат пътуването и не може да има принудително пътуване по принудителен път. Това означава нарушаване на членове на Хартата за основните права. Задължението да се подпишеш, че се отказваш Това е злоупотреба с права от страна на държавите членки. Ако сте чели определението злоупотреба с права през член 54 от Хартата на основните права. Не бях чувала за плана, т.е. Не, не съм запозната с плана за действие, така че не мога да го коментирам. Що се отнася до Италия? Италия направи много повече от това, което наричаме справедлив дял. 80 член от е, учредителния договор, клаузата за сигурност трябва да се гледа на нещо сериозно. Това е задължително условие. Италия прави много повече от всички останали страни, с изключение може би на Гърция. Така че не трябва да се говори постоянно за Гърция и Италия, които да продължават да го правят. Говорих за реформата на Дъблин 4. Не мисля, че това е положителна реформа мисля, че тя всъщност представлява стъпки назад, и то няколко, що се отнася до защита. Едно положително нещо, което може да се случи, тази част от предложението остане, е, че преместването се превръща в основна част от системата за обежище. Не го прави достатъчно добре, защото постоянно се мисли в стил спешност, а не се въвежда като ex-ап иницио механизъм, който да разпределя бежанците в Съюза. Ако има нещо положително в тази реформа, то това е факта, че преместването е нещо, което вече трябва да се смята за нещо нормално в общата система за убежище на Съюза. Иначе да, прави сте, Дъблин 4, ако бъде прият, ще изисква защита да другаде да бъде основна. Сделката с Турция ще бъде водеща, поне защита на хотспотс, т.е. във външни държави, това ще е втори, втори вариант. И Италия и Гърция ще продължават да си вършат, е, да поемат, извинете, голямата тежест. И Дъблин всъщност ще продължава системата а, за хотспот, което всъщност е някаква преходна система и тя така ще се превърне в нормална. И накрая защитата някъде другаде в Европейски съюз ще бъде само при извънредни обстоятелства. Тоест, по международното право това ще бъде вторично на вторичното. Ако може да се върнем към методологията, искам да дам думата на колегата. Да, съвсем набързо за методологията. Аз а, водих интервюта с а, states, course... колегите в а, места на преместване. Получихме информация. Има хора уязвими, деца не могат да се местят, защото няма къде да бъдат настанени при пристигане. Сега това ни го казват държавите членки, ние трябва да разчитаме на него. Това е записано. И би било добре да се провери дали наистина това е така или случва ли се, няма ли наистина достатъчно места за настаняване, да бъдат настанени тези уязвими хора, изобщо по принцип уязвими лица по тази схема и въобще какво се случва там. Освен това, в Италия и Гърция имахме хора, които правеха интервюта с органите на властта и с НПО, опитваха да се свържат също така и с беженци, а, но не посещаваха центрове за прием. Знам, че може да продължим така до безкрай, тъй като това са прекрасни проучвания. Може да влезем и в по-задълбочени изисквания, но имам още една точка от дневния ред и това е една тема, която трябва да бъде обсъдена – Докладчика ни е тук. Много ви благодаря за работата. Ще бъде наистина много полезна за преместването. Отлично работи вашето звено. Госпожа Спинели ви похвали. Тя ви следи явно. Мисля, че не може някой по-вече е, да ви похвали от нея. Благодаря ви. Ще се видим в бъдеще. Госпожа Ска Келер също ще дойде. Благодаря. Благодаря ви, колеги. Благодаря на колегите, които останаха до края на дневния ни ред. И това е много интересен доклад. Стигаме до края на дневния ред. Благодаря ви, колеги, че останахте. Благодаря на докладчиците. Колегата Руис. Това е проекто становище и встъпителни думи, колеги. На 5 юли 2017 година работната програма, Европейската комисия направи оценка за възможността за по-нататъчни секторни действия за укрепване на лицата, които подават сигнали и затова Европейската комисия сега прави оценка на въздействието а, проучване и ще направи публична консултация, която ще представи до края на 2017 година, за да допринесе а, към всичко това. Комисията Юри по-настоящем работи по доклад по собствена инициатива за защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности и ние имаме становище към техния доклад. Няма да изчета всичко, което чета в момента, ще дам думата на госпожа Руис, която чака търпеливо и ще представи проекта становището си. Моля, заповядайте и ви благодаря. Bueno, ha sido un verdadero honor poder escuchar a... en el punto anterior. Е, за мен е чест. Беше за мен чест да участвам поне в е, част от проучването, което ни беше представено. И за мен е, беше е, голямо удоволствие да чуя дебатите. Искам да е, ви кажа, че е необходимо да се работи бързо в рамките на тази дейност и да предадем това на правната комисия след различните скандали с Ноден, Люкидикс и че лицата, които ни помагат, които разкриват някои неправилни ситуации, страдат. Защото те разкриват тази информация, информация, която по някой път е предмет, води до натиск за заплахи и така нататък, защото ние нямаме е, законова рамка, с която ни позволява да ги предпазваме и ние сме изправени пред е, една транснационална ситуация, е, свързана, например, с корупция, данъчни злоупотреби. И това е причината, поради която ние трябва да действаме, да, да правим усилия, за да вървим напред. Парламента не веднъж е поставил въпроса да се раз работи на национално равнище, за да се защитат тези хора. Вчера имаше едно изслушване в рамките на комисия Пана и Юри, именно по, този въпрос. Искам да споделя едно нещо. Аз познавам немалко хора, които са в ситуация, такава ситуация, че те не са защитени, а те са разкрили информация по редица такива случаи, както, например, случая в е, е, хора с ограничено, хора с е, гъзи, много хора е имало такива лица, които са разкрили лошата практика, лошото отношение към хората, които имат проблеми с придвижването. И благодарение на тези усилия, благодарение на тази извършена работа, ние успяхме да разкрием нередностите. Но лицето, което разкри това, беше уволнено. Но това са неща, които ние познаваме. Хората, които имат смелост, както това лице, което цитирах, което е издало лошото отношение към пътници с проблеми, това лице е било уволнено. Ние знаем такива случаи, знаем каква е нашата отговорност. Тоест, да помогнем на хората, които са проявили храброст и е, гражданско отношение. Трябва да извършим е, работата в рамките на изключителните компетенции на нашата комисия. Става дума за е, защитата на гражданските свободи и основните права право на поверителност, защита на данни. И всичко това е записано в хартата на основните права на Европейския съюз. Ние трябва да хармонизираме различните законодателства по тези въпроси и да поискаме от комисията да предложи една правна, хоризонтална правна рамка с сигурни канали за съобщения, е, за да се насърчава да се насърчава разкриването на такива случаи. Вече е, направ... имахме обмен на виждания, имаме правни, слаби правни основи и трябва да свършим нашата работа колкото може по-добре. А освен това трябва да бъдем и бързи, за да ни продължаваме тази нужда да се разглежда този въпрос от страна на нашите законодатели. А и трябва също да постигнем консенсус. Аз оставам на ваше разположение и съм убедена, че ще свършим чудесна работа. Благодаря, Майте. Да, правната основания са много важен въпрос. Имаме е, е, Денис Де Йонг, е, докладчик в Сянка. Иска ли, искаш ли да вземеш отношение в ролята на докладчик в Сянка? от е, социалисти демократи. Съжалявам, че всъщност си е, честно казано, е, аз съм изморен, вече стигнал съм до предела на силите си в четвъртък за това, така че извинявайте. Да, имаш думата като докладчик от социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Няма проблем. Скъпи колеги, благодаря много за презентацията на проекто е, текста. Всички сме съгласни, смятам, че е крайно време да е, се е, гарантира правна защита на европейско равнище на сигнализиращи за нередности. Парламента тласка комисията, но тя все още не излиза с законодателно предложение ако а, сигнализиращи за нередности биват давани на съд, а пък големи компании избягват, не плащат данци и така нататък и не ги санкционира никой. От, за социалистите е ясно, че е, сигнализиращи за нередности имат е, е, решаваща игра, и, и, играят е, решаваща роля при разкриване на е, злоупотреби и нередности. Така че много важно е да се запази тяхната сигурност. Това е гаранция да се е, е, води ефективно борба с е, организираната престъпност и неплащане на данъци. Те са стълб в борбата срещу корупцията. Е, те правят така, че е, мощни компании правителства биват, е, е, че се търси отговорност от мощни правителства и така, и е, от мощни компании и правителства. Е, това е, е начин да се е, осветли тайна информация. заключение, сигнализиращите за нередности са решаващ е, елемент от една действително функционираща демокрация. И е, от решаващо значение е, тяхното е, тяхната защита, за свободата на израз, демокрацията и свободата. Съгласен съм с продължението на докладчиците, че е, именно е, борбата в това, е, срещу, и е, защитата на тези хора трябва да се хармонизира на европейското равнище. Като докладчик аз съм и за това да има система на жалби и независим европейски орган. Необходимо е да се помага на вътрешни и външни сигнализиращи за наредности, за да се разкрива тяхната информация. И в крайна сметка тези хора са подложени на е, сериозен личен и професионален риск е, и е, плащат морална, социална и парична цена за това трябва да помислим и за начин да компенсираме, да обещетим сигнализиращи заредности. И накрая бих предложил Европейския парламент да, да е, е, учреди една награда за е, сигнализиращи нередностите. По този начин ще заостри вниманието към значимостта на, тази, на тези хора и тяхния, тяхното значение с демокрацията. Очаквам да работя добре с докладчика. Надяваме се, че ще намерим едно удовлетворяващо решение за една ефективна защита на сигнализиращите за нередности. Да, идеята за награда е интересна. Благодаря, благодаря много. Роберт, от, е, от името на НП ще говориш. Е, Номело се извинява за това, че отсъства на дискусията днес, но той е, е в една член делегация в Португалия. Благодаря на докладчика за представане на проекто становището и за конструктивната и работа за постигане на консенсус между докладчиците в Сянка. Освен обмена на информация между органите и необходимостта от засилено сътрудничество, Нашият докладчик Сянка смята, че един от инструментите за борба с корупцията и организираната престъпност е точно съществуването на тези е, сигнализиращи за нередности е, да ги насърчаваме в това, което правят и да ги защитаваме е важна част от превенцията срещу корупция в публичния и частния сектор. В публичния сектор защитата на тези лица е, ще е, е по-лесен начин да се е, борим срещу финансови злоупотреби и друг вид трансгранична е, е, корупция, която вреди на интереси на Европейския съюз. Е, това е начин тайна информация да бъде извадена на светло. Ето защо неодавно си скандали за такива хора включват незаконни, но избягване в масов голям, голям мащаб на неплащане на, на, на, на данъци това те дават възможност да се е, задъл... проведат задълбочени е, журналистически разследвания е, в дадено престъпление. Смятам, че тази тема е много важна. Благодаря, Доберта, благодаря за това, че ти замести вашия докладчик Саденис Де за ГУЕ. Благодаря, господин председател. Поздравявам и аз е, докладчика за проекто е, Сромщето. Много интелигентно е формулирано, много полезен е, е подхода. Моят Моите бележки са групирани две. Първо, една по-широка картина. Аз самия съм докладчик в Комисията за бюджетен контрол и в тази седмица всъщност проведахме няколко заседания много интересни. На едното комисията даде да се разбере, че работа по, е, работи по оценката е, и че е, ще е, излезат с идеи през септември, възоснова на констатациите си. Така че препратка в сновището към този такъв процес, може би ще така тласне комисията, ще я тласне към ускоряване на, на това резултатите от работата им по този въпрос. Е, през феврали бе прията резолюция на парламента за ролята на лицата, е, сигнализиращи за нередности за защ... в защита финансови интерес на Съюза. Е, редица елементи в тази резолюция могат да помогнат да са полезни, като се е, направи имплицитна или под, под, под, препратка към е, това. Важно е, е че е, да се ползва не само информация, която е 100% е, вярна, но информация, предадена от сигнализиращите, в която те имат достатъчно основание да вярват, че, че е вярна. Нали? Не е доказана 100%, но Тоест, второ, В проекта ще се говори за канали. В резолюцията е, на парламента се каза, че трябва да се създаде да даде независим орган. Е, информацията от е, омбудсмена, която получих вчера е, че тя е готова да помисли по въпроса и начин да се уреди този въпрос и да се предостави тук роли на Европейския омбудсман. Омбудсмана е много така е, благосклонен към тази идея. Е, и накрая би трябвало да споменем, че е, даващите сигнали за редности могат да бъдат и персонал на европейски служители в европейски институции. Те се също се нуждаят от защита. Това е една краткосрочна мерка, която трябва да се вземе от правна гледна точка но не е направено. Това също е добра добавка към текста. Не знае как да стане, може би не е и мястото му тук, но е, е, ние сме разочаровани от резултата от да, е, да, да, директивата за търговската тайна в нашата група. Е, именно там е, защитата на сигналистите за не е, е засегната, а трябва да бъде и трябва да помислим за някакъв така дипломатичен та, е, текст, дипломатично формулиран текст, да препратим, е, да, да спомнем това, без да е, правим текста твърде е, спорен. Някой друг желая ли да взема думата? Е, Катерина съвсем кратка, чиничи, една кратка. Благодаря. Съвсем кратичко. Аз също работих в комисията и Имам опит, като италянка, е, сътрудничи. Е, много колеги могат да дадат информации за най-сериозните нарушения. Говоря за финансови нарушения, измами, корупция и така нататък. Говорим за много сериозни нарушения. Така че съм съгласен с това, което каза колегите и ги поприветствам за това, което най-вече ще направят, защото смятам, че е много важно да може вътрешно някои хора да изнасят информация и да позволят да се прекратят този вид нарушения. Естествено, те трябва да бъдат защитавани. Важно е да постигнем една обща дефиниция за това явление да се хармонизира на цялата европейска територия законодателството и да, да и осигурим тази защита, за да избегнем отмъщения или някакви отрицателни отражения върху тяхната професионална кариера или върху ежедневния им живот. И според мен също е важно и за, по една друга причина, защото се случва на тези граждани, които сътрудничат с институции, те трябва да имат доверие в тези институции, да възстановят това доверие. Така че виж, смятам, че е много важно, както вече беше казано, да се ускори и, и работата по този въпрос, защото това ще бъде, без съмнение, един много а, сериозен инструмент за борбата срещу сериозните нарушения. и споделям напълно работата, която се извършва в момента. Благодаря. You, Благодаря ти, Катерина. Искате ли заключителни думи? Благодаря. Ние разбираме тези коментари и освен това искам да припомня, че дата за внасяне на измененията е последната дата 4 юли. Да, не, аз не се съмнявам, че никога ще постигне добър резултат. Благодаря ви. Толкова интелигентен дебат бе последния ни дебат. Толкова се радвам. Благодаря ви, колеги. Благодаря ви, че останахте до края. Благодаря на служителите, че останаха. И приятен уикенд на всички. И също така имаме точка разни. Това е края на заседанието. 26 юни е следващото заседание. Благодаря ви, колеги.